à tout le monde. On va peut-être commencer. Madame Valenciano euh, n'est pas là pour la, la première. Euh, е, бихме могли да започнем. Госпожа Валенсиано е, ме помоли да председателствам първата част от заседанието. Първо да приемем дневния ред. Имате ли някакви желания за промени, добавки? Ако не, дневния ред е, може да бъде прият, одобрен. Би трябвало да приемем и протоколите от заседанието на 16 и 17 юни преди предходното заседание. Имате ли възражения? Ако не, значи протоколите са прияти. Следващата точка са съобщенията на председателя. Мнозина сред вас е, участваха активно в е, тези е, дейности, така че няма да ви влизам в подробности. Три резолюции приехме неодавна. Ще кажа само, на е, едната беше за е, задържането на Александър Колченко, е, третата за Ангола и втората Ангола и третата за Азербайджан. И да се жела, искането да се проведе дискусия в Евронест. Имаме няколко номинации за наградите за 2015 Обявени са ще се обявят е, печелившите на 27 е, септември и е, на следващото общо заседание на Комисията по външни въпроси и права, основни права, ще одобрим тези номинации. Ще бих предложил, представил имената, но доколкото разбирам, следващия понеделник ще бъдат отделени по 10 минути за всеки кандидат, така че тогава ще бъдат представени. Обсъждахме е, случая с Бадави миналия месец. Е, другата е, точка е, е положението в Венецуела и коалицията, която е, се сформира 2008 след е, съответните избори и сложи на власт президента Шавес. След това Исмаил, една активистка, сомалийска активистка, която се бори за права на жените. Тя е основателка и на организация за правата на майките в един град в Сомалия. Е, следващия кандидат е бивш премиер. Знаете, той беше е, застрелян е, минал февруари на улица в Москва. Следващата кандидатка е Шевченко. Тя е председател на групата на Парламентарната асамблея за съвета на Европа и е в е, затвора. И последно е, Едвард Сноудън, е, експерт, компютърен специалист, който е бил председател на кабинета на Pricewaterhouse, Стефани Дебо, който отговаря за, за изпиране на пари в Swiss Bank това са е, номинациите и след е, в края една дума за е, по делегациите. Предстои мисия в Белград от утре сутрин до четвъртък сутринта. Това е една деле... съвместна делегация с АФЕТ. Всъщност отлитането, е, полета е тази вечер. Целта е да се прецени състоянието на правата на човека в е, тази страна кандидат. Е, да не говорим за това, че Сърбия също бе засегната от иммигрантската криза. Е, в делегацията са господин Андрей Ковачев, Сорая Пост, е, има и други членове на нашия подкомитет, е, на които ще участват като членове на Комисията по външни въпроси. Те ще посетят и Сърбия и за един ден ще отскочат и до Косово. Това е по съобщенията. След това е, четвърта точка от дневния ред. Е, това е състоянието в, е, с палестинския проблем. На палестинския проблем нашия и равносметка на мисиите на подкомисията Дора в Израел и палестинските територии. Това беше една е, е, визита от пет дни, срещи с Законодателния съвет на Палестина и с Кнесета имаше с е, организации по правата на човек и други. Не бе възможно да се стигне до Газа, но бяха посетени повече, до, доста градове в Израел целта на мисията, е, проект, е, всъщност, извинете, проекта за тази мисия е, е раздаден на депутатите. Текста и доклада на мисията също е много прегледно представен доклада мисията господин Боршак. Е, директор на Организацията за е, хуманитарна помощ и строителни работи в е, Газа към ООН. Сега предстои среща и разговор с него по да, аз ви чувам съвсем ясно. Първо ще дам думата на господин Жозеф е, Вайденфорцер, който е председателство делегацията на нашата група. Имате думата за, за да ни запознаете с резултатите от е, това посещение. Благодаря, господин председател. Както вече споменахте, Имахме един, имаме един много изчерпателен доклад пред себе си и благодаря на секретарията за изработване, за публикуването му. Е, същността, той много добре обобщава същността и смисъла на това посещение Наистина беше на много интересно пътуване с много впечатляващи е, преживявания. Разбира се, бяха повлияни от политически фактори в значителна степен, но е, нашето, целта на нашето посещение не беше политика, а правата на човека. И впечатлението от една страна, от страна на палестинците, беше за една безисходица, безнадежност, от друга страна, от страна на израел, израелците, беше усещането за но, доста нови е, събития, очаквания от новата е, коалиция, както и от е, промените в е, положението в Иран след подписване на договора. Е, едно усещане за безпомощност сред израелците. и осложняване на, на диалога, усещане, че проблемите и трудностите е, пред диалога е, с палестинските територии е, са все по-големи. в множеството разговори, които проведахме с представители на правителството, на НПО-та, множеството визити, всички тези разговори бяха маркирани от една откритост, откровен подход към всички въпроси. Много подробно, задълбочено навлизахме в темите, много откровено. Получавахме преки и много директни отговори и това беше хубавото, положителното. Това беше добра предпоставка за бъдещо сътрудничество. Положението в Газа също бе засегнато в разговорите. Съответно, проведахме разговори с представители на генералния штаб на израелските военни сили. Всичко това както казах, протече в една много откровена атмосфера. Израелците изразиха притеснение от е, на това, че има известно обтягане на отношенията с е, списъка на, е, с арабските представители и е, казаха, че е добре да се направи протокол на тези разговори в е, Кнесета. Е, естествено, в разговорите за палестински територии в основа, за Газа в центъра на вниманието беше заселването. Направен бе, направен бе задълбочен анализ на положението в момента. Е, от наша страна ние изразихме становището, че продължаване на заселването ще увековечи, така да се каже, проблемите между Израел и Палестина и няма да, не, в никакъв случай не спомага за намиране на решение и че тази политика на заселване води до една открита конфронтация между двете страни, разменят се политически обвинения и има в това един огромен потенциал за агресивност от двете страни. В би трябвало наистина да се зачита правото, едно основно право на човешко право, да се, на свободно заселване и така нататък. Този въпрос беше на преден план на вниманието ни. Втория въпрос беше обобщение на нашите, наблюденията на нашата комисия в други части на света, а именно, че има опити в Израел, както и както казах в други части на света, опити да се ограничи пространството на действие на неправителствените организации. Това се отнася и за Европейския съюз, където е, някои групировки е, е, помагат в това отношение. Това са въпроси, на които ние наблегнахме и казахме, че би трябвало да се обърне по-сериозно внимание. Последно, политическата ситуация. Аз съм убеден, че времето изтича за намиране на политическо решение и за това последния ни разговор с главния преговарящ от, на Палестин разговорите ни показаха, подчертаха, че именно това. Той каза, че би трябвало все по-отблизо да се т.е. наблюдава се радикализация на, на е, ислямистските прослойки сред палестинското население, което е в резултат именно на този политически подход. И това в никакъв случай не помага за решаване на проблемите. Други подробности от посещението и разговорите ни ще намерите в е, доклада. Излезахме и с комунике, в което сме обобщили най-важните въпроси, но няма да се спирам по тях сега в подробности, за да дам възможност на колегите да допълнят или да зададат въпроси по казаното от мен. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кристо Рово е сред нас. Давам и думата за изказване. Благодаря, господин председател скъпи колеги, вече съвсем изчерпателно бе разказано тук за мисията в Израел. Е, получихме много добро експозе на хартия. Благодаря на всички тези, които организираха е, това посещение и съответно нашия съветник тук, е, защото това в никакъв случай не беше една лесна и проста мисия. И наистина, когато се върнах в къщи, предполагам, че и при други колеги е така, аз е, имах едно усещане за безнадежност. Разбира се, когато говорихме с политиците, старите бяха доста твърдени, но а, около своите а, е, позиции, но при младите се усещаше именно доста а, притеснение за това и често бе задаван въпроса с кого всъщност трябва да комуникираме, с кого да говорим от е, среща. Е, отговор обикновено беше да, но и там започваха вече всички недостатъци на е, този диалог. Общото ни наблюдение, разбира се, има и отделни точки, преживявания, елементи от дискусията, но най-общо, според мен, постигнахме един много добър преглед на, на ситуацията Получихме изчерпателна информация от всички източници. Във всички случаи обаче, тъй като имаше толкова различни въпроси, които засегнахме и поставихме, би трябвало в по-нататъчна работа да е, ги да се занимаваме е, по-отделно с всяка отделна тема и да, е, да задълбочим в всяка отделна тема. Разбира се, независимо от политическите ни е, настроения и преференции в групите, е, трябвало да излезем с един становище от една такава е, мисия като тези. И трябва обективно да кажем, че поради, може би, различията ни, политическите, не бяхме в състояние да излезем с една по-задълбочено но е, анализ на положението. Второ, проблема с беженците в Европа. Всички тези хора, които е, нахлуват в сърцето на Европа, ако така може да се каже. И ако човек е в Израел, обаче е, гледната точка към политическото положение е различна. Както каза и колегата, усеща се доста безнадежност и отчаяние там, но от друга страна това се компенсира в известен смисъл с това, че сигурността на Израел е застрашена от всички страни. Те са оградени от нестабилни и несигурни райони. И мисля, че за нас би трябвало един от изворите да бъде, че във всички е, дебати по беженци, е, конфликта в Близки изток и нататък, да помагаме на място на хората за търсене и намиране на решения по места в е, държавите им. Иначе, иначе Програмата беше изключително натоварена от сутрин до е, от е, рано сутрин до късно вечер. Е, бяхме ангажирани за малко дни, малко дни бяха изпълнени с страшно много работа и задачи, но трябва да продължим работата. Делегацията наистина протече, беше много добра, много добре се разбирахме помежду си. Благодаря. Сега ще попитам госпожа Оркен. Just one little question because I only read the... Имам въпрос, тъй като не съм запозната. Прочетох само през съобщението, когато го публикувахте. Знам, че наистина това беше през юли. Ние също бяхме там с една делегация от Зелената група, почти се засякохме. Това, което ме изненада, че окупацията почти не е спомената. Трябва да се говори за вдигане на, на окупацията, а не се. Вие не видяхте ли, че има окупирана територия? Тези окупиращи и окупирани равни ли са? Бях изненадана, че комисията Друа не споменала окупацията и не говори за това тя а, да бъде прекратена. We are not the Greens. Ние не сме зелени. Опитах се да ви обясня, че проведохме много разговори с страните, но не се навлезе в детайли. Вие сте били там като представители на зелената група, имали сте си прес-съобщение и не виждам защо ние да правим това, което би трябвало да направите вие. Господин Вайненхолцер, от самото начало казах, че ние сме делегация на една подкомисия, тази по правата на човека, и нашата мисия не беше да да демонстрираме и да поемем част от дейностите на АФЕТ, Ние се движихме в рамките на съществуващите спогодби и споразумения и е, говорихме по въпроси, и засягахме въпроси, които са от решаващо значение, по които са нужни политически преценки, но, но общи политически оценки не влизаха в е, заданието на нашата мисия. Съжалявам за това. Господин Герек е поиска думата. Бих искал да похваля да, да, това, което чух от е, колегите. Това за безнадежността на палестинците и е, объркаността на, на израелците, какво можем да направим? Когато говорим за окупатори, всъщност забравяме исторически, е, събит, историческите събития газа трябваше да бъде върната на Палестина. Между прочим, вече там не, не живеят никакви евреи. Бяха построени е, домове, които е, бяха е, разрушени от палестинците. Възможности за решение, да, но е, обикновено е, се предлага, когато се предлага решение и то бъде отхвърлено, решение няма. 2001 имаше стотици е, загинали от еврейска страна, израелска страна. Това дока, доведе до издигането на огради и е, стени. Тоест, е, в никакъв случай размириците не, не затихнаха. Е, израелците са за, за плашени да бъдат изтикани от е, територии. И тук е, милиарди евро бяха изляти в е, ивицата Газа. Какво излезе от това? От Саудитска Арабия близо 140 милиона. бяха изпратени. И според мен тази сума е твърде малка, когато говорим за братия, така да се каже. Мадам Аукън, по Съвсем накратко, председателю. Аз не изразявам позицията на зелените, изразявам позицията на Европейския парламент и на Европейската комисия. Тази позиция многократно е изразявана в нашите доклади. Това е позиция, и на ООН, там ясно се говори за окупация и за незаконна окупация. Е, Сега господин Бошак, кой е директор на е, УНРА в Газа, агенцията на ООН за хуманитарна помощ и строителни дейности е, за видеоконференцията. Имате думата. Thank you very much. Благодаря. За мен е удоволствие да мога да ви предоставя кратка информация за някои от последните събития. Аз съм на тази длъжност от 10 дни. За тези 10 дни посетих целия район Газа, видях не само разрушение. Видях и впечатляващите усилия на местното население в разчистване и възстановяване. УНРА се занимава също с дребни строителни дейности и се надяваме да помогнем при е, възстановяването на пълно разрушените къщи. Казвайки всичко това, трябва да спомена, че пристигнаха средства за цялостно възстановяване. Разбира се, имаме нужда от много повече. Голямата част от средствата идват от арабския свят, но отвъд усилията за възстановяване отвъд разрушението, ние се насочваме и към въпроси, които са в сърцевината на работата на вашата комисия права на човека и а, е, населението. Въпросът свързан с отчаянието, с това на къде сме тръгнали, къде отиваме, е факт. В големия брой училища, които посетих, е впечатляващо да видиш многото усмивки, желанието да се учат, желанието да се развива, да, да няма насилие. Бих казал, че това е един лъч надежда за дебат за това каква би била реалността в Газа и за палестинците. В същото време обаче основавайки се на аспектите на хуманитарното и развойно дело, е важно да отбележим какви са основните тревоги на населението. Първата е свързана с блокадата, която и в момента тече, което води до свои последствия в ежедневието. Освен това, случващото се на границата с Египет и наводненията по граничните райони. Това от своя страна води и до въпроси, свързани с населението, което се намира там. Не бих искал да навлизам в дебат за сигурността. Ясно е, че Последните демонстрации, които видяхме в Газа, са много по-насочени към ежедневните потребности и проблеми на хората. Ако трябва да ги обобщя, мога да кажа, че те са свързани с това, че непрекъснато се спира електричеството, Хората протестират срещу качеството на водата и водните инсталации, тъй като качеството на водата е много ниско, има замърсяване, което води до сериозни проблеми. Друг проблем е заетостта и в този смисъл възможността да се лови риба отвъд този 7-метров коридор, който е наложен. Тоест хората протестират за ежедневието си и проблемите, които срещат. Това обаче, което се забелязва в дебата и което евентуално може да даде а, храна на работата ни с вас, е, че често тези битови проблеми се превръщат в политически козове, също така забелязваме различните ракети от Газа към Израел. След това видяхме а, какво се случи, когато другата страна предприе а, защитни действия. Да, важно е да се справим с това, но е важно също така да се съсредоточим върху проблемите, които срещат хората от е, развоен и хуманитарен характер. В момента, имайки предвид всички проблеми, които споменах, прогнозата ми би била, че вследствие на ситуацията и посланието около сигурността, в общността се заражда риск за допълнителна радикализация. Тоест, когато а, нещата върват незаконно, има много маршрути за контрабанда, които сега се превръщат в много по-силни маршрути и не дават възможност да се изградат системи, които дадат възможност да се разрешат проблеми по един надлежен път. Освен това, забелязваме и аз бях и в такива дискусии последните няколко дни, да забелязваме, че всички се обръщат към агенцията на ООН за Палестина, УНРА, като един основен стълб за предоставяне на услуги. Както мнозина ми казват, Голямата част от бежанците, извинете, голямата част от бебетата, които се раждат, се раждат в клиниките на УНРА. Децата ходят на училище в училищата на УНРА. И УНРА е втория работодател в страната, т.е. 12 до 13 хиляди палестинци в Газа са наети от УНРА, агенцията на ООН за Палестина. Това е много важно послание за общността, тази агенция да продължава да предоставя тези базови услуги. Това са базови услуги, чисто хуманитарно погледнато, но от друга страна се опитваме да направим а, от тях и, агенцията, и агенция, която се занимава с правата. Важно е да изпращаме едно послание на населението, че ние ги подкрепяме, че този развоен и човешки ъгъл или поглед ни интересува и че ще ги подпомагаме при предоставянето на услуги. Да, наистина има усилия за възстановяване и там се забелязва, че арабски страни, Обединените арабски емирства, Катар, разбира се, участват много активно. Също така разбираме, че Също така, че немското правителство ни подкрепя силно. Но бихме искали по ангажиментите от Кайро да видим по-голяма подкрепа за усилията на агенцията за възстановяване. Те работят заедно с други агенции и се опитваме да поразширим дейността в дебатите с местните. Ние се занимаваме с бежанците, други с други. Има, разбира се, население, което не е бежанско, а искам да говоря за бежанците. Близо 1,3 милиона лица в района са бежанци. Сега някои други въпроси, за които говорихме и за които и преди сме говорили. Зная, че занимавайки се с тази тематика, в а, контекста на ползването на училищата, ние играем роля свързана с неутралността и с това да направим така, че образованието да се предлага по един непристрастен, безпристрастен начин. Това е основен приоритет за нас. А, имах много срещи с училищата, срещнах се с а, много решени млади дами, момчетата като че ли няма толкова силно мнение е, или ясно изразено мнение, та млади хора, които биха искали мир, които биха искали да учат и които биха искали да си намерят работа, както много други. Що се отнася до закрилата на детето, има много доклади по темата. Безпокоят ни а, последствията от конфликта миналата година и случващото се с, с тези над 500 деца, които бяха убити и това наистина е една трагедия. Бихме искали да заделим средства при възникване на кризи, за да сме готови за такъв тип ситуации. И накрая, посланието, което получавам аз, е, че населението иска да продължим с базовата дейност, която предлагаме, т.е. образование, здравоопазване и това да бъдем стълб на стабилността в това бурно море. Освен това, необходими са ресурси за заетост за това да се гледа и напред в бъдещето. Хората не искат да се съсредоточаваме толкова много върху по-хуманитарния, по-хуманитарната част от въпроса. Те смятат, че трябва да имат достоен живот, да се гордеят от работата си, а това се смята и от много други в района или хора в такива а, кризи, един живот, в който те могат да издържат а, семействата си. Много ви благодаря, очаквам въпроси. Аз, както казах, само 10 дена заемам тази длъжност. Много се надявам да имаме и други възможности да говорим по темата. Е, благодаря. Сега се обръщам към представителите на външната служба. Тук е Роко Полин, която е референт за Палестина и Нико Кристофор, който е референт за Израел. Бихте, ако желаете, можете да вземете отношение. Говорих с колегата Нико от израелския, който е израелски референт, както и другия колега. Бяхме тук, за да изслушаме доклада ви. Ще изчетем внимателно и доклада, когато той излезе в писмена форма. Чудесно е, че посетихте е, зоната и заедно с СВД и комисията е много важно заедно да говорим по тази тема с израелските и палестинските си партньори. Също така бих искала да благодаря на Агенцията на ОНЕ за Палестина за безценните усилия, които полага във всички сфери, разбира се, но най-вече в Газа. Спомена се финансирането. Бих искал да информирам почитаемите депутати, че Европейския съюз е изпълнил 100% от задълженията си, над 70% от тези средства вече са изпратени. Развойните проекти все още не са завършени, те са свързани с енергетика, с вода. Агенцията току-що ни каза, че това е изключително важно в газа. Опитваме се да мобилизираме и допълнителни средства, които да се отвъд и над тези 100%, които споменах. Надявам се да имам добри новини послед... през следващите седмици. Ще спра до тук. Благодаря ви за всичко. Благодаря за посещението. В СВД ние сме на ваше разположение и по всяка една тема бихме искали да водим диалог с вас. Сега Нико Кристофор от референта за Израел. I don't have anything to add. I'm... Нямам какво да добавя. Nous avons, uh, également... Чудесно. Имаме и представител тук на Израелското посолство посолство. Добре дошъл сред нас. Желаете ли да вземете думата? Ако не, Ричард Хаует има въпроси, струва ми се. Благодаря, председателю. Аз искам да се обърна към ръководителя на агенцията на ООН е в Газа. Чувате ли ме? Да, чувам ви. Съвсем кратък ще бъдя, тъй като нямаме достатъчно време. За нас е чест да можем да поговорим с вас от името на Европейския парламент, особено след назначаването ви. А, мисля, че сме се срещали с поне двама от предшествениците ви. Ролята ви е изключително важна за целия Близък изток и разбира се за хората в Газа. Желаем ви успех в работата ви. От името на Европейския парламент трябва да кажа, че се гордеем от решението на Европейската комисия да предостави допълнително средства през август. Знаем, че хората имат нужда от тях, за да са отворени училищата. Не, не искаме да печелим политически кредити, искаме да подкрепим а, дейността на ООН, но се гордеем и своята роля от това, че ви подкрепяме. Ние сме ваши партньори при предоставянето на тази помощ. Също така трябва да се отбележи а, факта, че сте политически неутрални, че подкрепяте всички усилия за разрешаване на конфликта и наистина много се развълнувах от факта, че а, говорите за Холокоста в училищата в Газа. Това е изключително важно. Вашите предшественици ясно говорят, говориха и за страданията на хората в Газа и много ми се искат да покажете на света това, което сте видели с очите си. Много е трудно за нас иначе да знаем какво се случва, за да можем след това и по-лесно да търсим решение на кризата в Близкия изток. И накрая трябва да кажа, че съм в работната група Северна Африка, Близък изток. Надявам се да ни посетите, когато сте в Европа и да се срещнем тук и да бъдем ваш партньор. Международното хуманитарно право е изключително важно – не можем да го пренебрегваме. Дали става дума за военно престъпление, дали е, става дума за достъп на хуманитарни самолети и хуманитарен коридор от Кипър до Газа. Ние държим да се разгледат тези възможности и да се зачита международното хуманитарно право. Изключително важно е това да се каже тук. Това е важно не само за мен. Желая на вас и колегите ви успех в работата ich möchte auch noch également für den <coughs> Аз също бих искал да благодаря за този разговор. Има много въпроси, имам, но ще поставя един. Става дума за 12-13 хиляди е, палестинци. Това поставяне е от реалитета под под въпрос, но ако толкова много палестинци работят там, са ангажирани там, тогава мисля, че държавите членки на Европейския съюз голяма част от двете, е, два, и милиарда евро ще поемат. Това е до, доста сериозна подкрепа. Моят въпрос е какъв е шанс арабските страни да допринесат значително повече? защото мисля, отново казвам, това ще би, би било и в техен собствен интерес. Euh, Има ли други въпроси към господин Шак? Ако не, давам му думата да отговори накратко на поставените въпроси от е, колегите Хауът и Гири. Благодаря ви много. Наистина искам да ви благодаря за тези топли думи. Наистина за мен ще е голямо удоволствие, ако мога да участвам по време на бъдещите сесии на групата и да навлезна в повече подробности и разширени дискусии с комисията. Що се отнася до подпомагането от страна на арабските страни. Наистина това е въпрос, който ние разглеждаме. Разглеждаме и общата подкрепа. Но сега, нека ви кажа, и аз не знам всичко по този въпрос, в момента сме се фокусирали върху възстановяването и това, което е на лице, е ситуация, при която арабските страни определено са водещи те вършат основната част и започват да казват, че биха искали да видят и изпълнение на поетите ангажименти и свършена работа от другите партньори, които подкрепят и подпомагат този регион. В момента, за, както казах вече, само немския принос е бил получен. И тук се появява проблема, по отношение на нашите възможности за намеса и насочване на арабските ни партньори към засилване на усилията. Отново, искам да кажа, че оценявам това, което беше казано по отношение на важността на каузите, на хуманитарните каузи и каузите свързани с човешките права, насърчаване а, на постигане на споразумение през границата. И искам да наблегна на нещо тук. Това, което виждам поне в децата, в очите на децата е интерес. Те искат да се научат, за да могат да работят. И една от нашите основни роли е чрез тези усилия в хуманитарната област и в областта на подпомагането и развитието да променим ситуацията, така че да не е толкова атрактивна маргинализацията и радикализацията. Виждаме това, последните снаряди, които бяха изстреляни, показват това. Затова нашия фокус остава върху това, което и преди сме обсъждали. Трябва да ви кажа, че с удоволствие виждам усмивки и едни наистина устремени напред млади ученици, които учат в така трудната среда. Благодаря, господин Шак, за вашите е, изказвания и отговори. Сега, в заключение на тази дискусия, дали господин Вайденхол желая да добави нещо, както той каза, той е, в качеството си на ръководител на делегацията. Ако не, благодаря. Сега да минем на пета точка от дневния ред. Това е е, подком, делегация на подкомисията в Украина. Делегацията бе председателствена от колегата Ричард Хаует. Тя беше в Украина на 20, от 21-24 е, юли, за да прецени положението с правата на живота там, включително е, десетки, които са разселени, принудени да бягат от родните си места – както и положението след е, незаконното присъединяване на Крим от е, Русия. Втората част на мисията делегатите са имали възможност да поставят е, въпроси на, в срещи разговори на високо равнище. Бих искал да спомена, че заедно с вас и проведахме делегация в Украина с Андрей Пленкович, а сега пък ще дам думата на Ричард Хауит, който беше председател на делегацията, в, е, която бе на посещение в Украина. Ричард, имаш думата. Благодаря. Оправяме се към една друга зона на конфликт, където, за съжаление, също се нарушават човешките права. Трудно е да оправдаем това, което се случва, но наистина се опитваме да направим нещо. Пет члена на тази комисия отидоха на делегацията в Украина. Там работихме заедно с делегацията на комисията по външни работи и това работи много успешно. Искам да благодаря на колегата госпожа Макар, която виждам тук Искам да благодаря на колегата от Екаре, който май не е с нас, както и на колегата от Талде, на господин Панкович, който беше председател на делегацията, но също така и беше представител на групата на НЕП. Искам да благодаря на всички тях, както и на всички членове. Искам да кажа, че когато благодарим на секретарията, наистина го мислим от сърце, защото оценяваме сериозните усилия, които полагат. Някои от нещата, които искам да ви кажа във връзка с мисията, разгледахме нещата, свързани с свободата на движение и начина по който се отнасят към беженците и разселените хора вследствие на кризата в Украина. Искам да бъде пределно ясно, че в този доклад, както и в моите коментари днес, ние нямаме за цел да разискваме подробно политиката, довела до кризата в Украина. Много от нас са го правили продължително. Факта, че се е, фокусирахме върху правата на човека не означава, че критикуваме украинското правителство, на което много от нас симпатизират. Просто разглеждаме въпросите, свързани с правата на човека, как те успяват да се справят със своята отговорност, как другите е, участници в кризата в Украина също спазват правата на човека. Един милион човека са разселени в района на Крим. Има сериозни притеснения във връзка с достъпа на хуманитарни мисии до този регион, възможността семейството отново да бъдат събрани и регистрирането на тяхния беженски статус. Извинявайте, колега, но благодаря ви. Дали тези беженци да се върна обратно, могат да бъдат регистрирани, да получат помощта, от която се нуждаят. Движението за свобода съвсем ясно казва, че въпреки, че има сериозни притеснения по отношение на безопасността на украинското правителство, тъй като там има терористични акти, актове, вътрешни терористични актове, Имам притеснение във връзка с ограничението на движението на хора, факта, че някои хора се насочват към минирани региони. Освен това, бунтовниците отказват хуманитарната помощ, изпратнем от международните агенции, така че имаме притеснение във връзка с движението за освобождаване от всички страни. Говорихме с нашите украински партньори, за да видим как можем да подобрим ситуацията, включително и взаимоотношенията по отношение на рутинното подкупване на граничните служители, за да може да се навлезе или излезе от завзетите от бунтовниците или борците за свобода райони, искам да кажа, че се срещнахме с представители на Крим. И те искат ние и парламента да продължим да следим внимателно ситуацията в Крим, защото там също са, има сериозни въпроси, свързани с свободата на движение. Не става въпрос само за трите бунтовнически региона. А, това каза и самата Украина. Когато обсъдихме напредъка, говорихме и за ратифициране на Международния устав за наказателно преследване. То може да бъде използвано, когато става въпрос за разрешаване на конфликти в Украина, но нека кажем, че бавният начин, по който се случват нещата в Украина, ни притеснява. Искам да кажа, че получихме положителни сигнали, че това може и да се случи за коледа. Ние, като дипломати от страна на Европейския съюз, трябва да продължим да натискаме нещата в тази посока. Аз съм по-малко оптимистичен за това, че ще има напредък по отношение на разследването и поправянето на обвинение във връзка с Евромайдан. Въпреки, че чухме много обещания, не виждаме този съдебни дела да се движат, а е редно на жертвите да се осигури правосъдие. Затова е важно да използваме дипломатическите инструменти тук. Притесняваме се и за въпросите, свързани с така наречения размен на затворници. Затворник може би не е правилният термин, защото и от двете страни на конфликта има задържани хора, които по някои случаи се задържат тайно. И ясно е, че и двете страни знаят, че другата страна държи определени лица, Международния комитет на Червения кръст има достъп и самия факт, че се обсъжда размен на пленници, означава, че има усилия ситуацията да се подобри, но нас не притеснява това, че хората са задържани нелегално в ужасни условия, което всъщност нарушава техните човешки права. Поради тази причина е важно да продължим да упражняваме натиск, за да видим кой точно е бил пленен, къде го държат, а той да има достъп до а, червения кръс. По отношение на корупцията и прозрачността няма да кажа много неща, освен а, че ние сме впечатлени от усилията на украинските власти да се справят с тази ситуация, като се има предвид какви огромни проблеми с корупцията имат там вследствие на близкото минало, Европейския съюз прави всичко възможно, за да подпомогне този процес. А ние говорихме за това, че се предснява, че има незаконно въоръжаване на така наречените защитници на правата, най-вече крайно дясни фракции, които са си направили свои собствени милиции. Мога да ви кажа, че а, украинското правителство наистина има желание да разоръжи тези групи, но самото съществуване на тези групи е заплаха за човешките права и за демокрацията в тази страна, така че трябва да продължим да работим в тази насока. Две последни неща. Диалога за човешки права се случи в седмицата, в която ние бяхме там, така че беше много хубаво да видим какво се случва при преговорите с нас и в рамките на техния официален дебат по човешките права. Те също са много притеснени във връзка с сериозността на кризата, която тече в Украина – може да се стори на някой, че човешките права не са правилния политически приоритет, но аз смятам, че това не е така, защото тук се виждат нормалните взаимоотношения, които трябва да съществуват между Европейски съюз и Украина, както и нашите истински усилия да изградим демокрацията там или поне да подпомогнем нейното изграждане. Така че за мен е удоволствие да подпомогнем Украина. Колеги, обръщам се към вас, всички в този парламент говорят в момента за бежанци. И те говорят само за сирийските бежанци. Говори се само за това, защото изведнъж това се превърна в огромна политическа криза в Европа и да, там се насочи политическото внимание. Не трябва обаче да говорим само за нещата, които са настоящи. Трябва да спрем и следващата криза, която може да ни залее. Върнахме се от Украина. Виждаме, че конфликтът там е точно толкова жив, колкото беше и преди. Виждаме, че има много случаи, в които се нарушава примирието за прекратяване на военните действия. Виждаме случаи, в които в източна Украина участват радикални и или бунтовнически групи. И трябва да помислим за тези беженци, които няма, пред които няма дългосрочно решение. Наистина и правителството там също е залято от проблемите. Економическите разходи, свързани с а, тази уязвима група хора, факта, че не могат да ги настоят никъде. Така че нека не се фокусираме само върху днешната криза, нека да имаме малко по-дългосрочна перспектива и да се опитаме да спрем проблемите в Украина. Вярвам, че нашата мисия би могла да подпомогне тези усилия. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Благодаря много на господин Хоуит. Господин Бленкович, заповядайте. Благодаря много, госпожо Валенсиано. Тъй като имаме харватски преводачи, ще си позволя да говоря народния си език. Първо, за мен беше голямо удоволствие да участвам в съвместната делегация на комисия АФЕТ и комисия ДРОА в Украина. Това е моето девето посещение в Украина за последната година. Това, което е хубаво за членовете на тази подкомисия, е да знаят колко е важно различните европейски институции да се ангажират по отношение на проблемите в Украина. Имаме комисията за отбрана, имаме комисията за човешки права, комисията по бюджетни въпроси и тази седмица също така ще има посещение от страна на комисията по търговия. По време на тези срещи нашите украински колеги са активни. Имаме и специална група за дружба с Украина какъв е смисъл на всички тези дейности, показваме, че Украина е важен наш партньор. Искам да реагирам на последното изречение, което каза господин Хоуит. Той говори за хуманитарната криза, която има различни лица и която минава през различни страни, включително и Харватска. Истина обаче, че Украина се грижи за милион и половина бежанци. Почти 1 милион лица излезнаха от Украина и минаха към други страни, като Русия. Кризата в Украина има различни страни, различни нива и те трябва да бъдат разгледани в тази подкомисия. Това, което аз считам за много окоръжително, е, че Украина по ангажимент да защитава човешките права. Те призовават Европейския парламент и Европейския съюз като цяло да упражнят мониторинг върху начина по който се спазват човешките права в областите Донеск и Луганск, както и в областта на Крим, която сега е легално анексирана. Говорих за това миналата седмица и решихме да организираме едно изслушване до края на тази година, на което ще съберем активистите и неправителствените организации, които работят за защита на човешките права. Нека да се уверим, че тази тема не излезе от дневния ред на Европейския парламент. Това, което е хубаво, е, че в Украина се готвят парламентарни избори. По време на срещата през месец юли Ние защитихме идеята беженците да получат право да гласуват. Първо те трябва да бъдат регистрирани и след това трябва да получат право да гласуват. Въпреки, че са далече от своите домове, което разбира се не е по тяхно желание, нито пък е ситуация, която те самите биха избрали. Въпреки това смятаме, че това право трябва да им се даде. Властите в окупираните части се опитват да организират избори, които не съответстват на украинското законодателство. И а, още нещо, което искам да допълня. Европейския парламент ще изпрати 7 наблюдателя, които да присъстват по време на изборите. Ако водът не е организиран в съответствие с украинското законодателство, няма как да признаем резултатите от тези избори, което пък е свързано с споразумението от Минск. Ние сме много за такива посещения, защото можем активно да участваме в всички неща, които се случват в Украина и да се срещнем с всички групи там. Бих искал да кажа, че повечето колеги от подкомисията Друа отидоха в страната, посетиха беженски, беженски лагери и анализирахме какви са техните нужди. Искам да ви напомня и за работа на нашите колеги, които се занимават с хуманитарна помощ. Господин Стениянидис в комисията, както и членове на други отдели в комисията, вярвам, че различните европейски институции в, в партньорство с Европейската агенция за правата на човека, както и други агенции, биха могли да съвършат сериозна работа. Знаете колко е важно да се погрижим за децата, за хората, които са във вълшено здравословно състояние. Знам, че един от нашите колеги се беше фокусирал специално върху защита на правата на децата. Това ще бъде разгледано утре в парламента, така че вярвам, че мисията се случва в правилния момент и защитата на човешките права трябва да бъде разгледана като част от продължаващ диалог с Украина. И тук е много важен приносът на нашата подкомисия. Благодаря ви. Señor Plenković, ya sabe que podemos seguir colaborando. Господин Пленкович, разбира се, ние ще продължим да работим с вас и ще направим всичко възможно, за да защитим всичко по отношение на защита на човешките права в Украина. Благодаря. Казва следващия оратор. А, говоря на холандски язик, това може малко да ви изненада. Първо искам да благодаря на колегите за чудесното председателство на делегацията. Всеки, който беше в Украина, ще се съгласи с мен. Работихме чудесно заедно. Мисията ни беше успешна. А делегацията беше наистина добре организирана. Оценявам вашия принос. Имаше много дискусии. Те винаги протичаха в тон на откровенност. И това беше много полезно. Последната седмица се срещнахме с Комисията за парламентарно сътрудничество. Аз поставих няколко въпроса към колегите там. Ставаше въпрос, да речем, за свободата на движение, както и няколко други въпроса, които се появиха като част от проблемите в Украина. Стана ясно, че на някои хора не им е разрешено да посетят свои приятели или членове на семейството, ако те се намират от другата страна на линията. Освен това, Посъдихме и въпросите свързани с корупцията. Съвсем наскоро започна електронно регистриране и изглежда, че това работи доста добре. Определено имаше някакви проблеми свързани с, с стартиране на процеса, но ако погледнете как стоят нещата с интерфейса. Той е доста лесен за ползване, регистрацията се случва бързо и лесно и това означава, че би трябвало да може да се премине тази така наречена контактна линия. И трябва наистина да поздравим колегите от Украина за техните постижения. Освен това, министъра на външните работи, с който се срещнахме в Киев, положи сериозни усилия, за да може да има хуманитарни постове на разделителната линия. Заедно с демаркационната линия сега вече има и една услуга, т.е. извинявайте, се създаде едно звено, което предоставя помощ на всички, които преминават линията. Така че там могат да отидат хора, които търсят храна, които имат проблеми при настаняването, хора, които имат проблеми във връзка с изплащането на пенсията, ако някой има нужда от помощ при попълването на документи. Този пункт може да обслужи 5000 човека на ден, така че инициативата е чудесна. Има лесен достъп до този център. Инициативата е достатъчно достъпна от гледна точка на целите, така че хората могат да получат повече информация и помощ, когато им трябва. Освен това има присъствие на полицаи, така че там е гарантирана безопасността. Това обаче, което малко ни притеснява е, че не знаем какво се случва в окупираните области Луганск и Донск. Много от нещата, които чухме, са изключително притеснителни. Изглежда не се спазват човешките права. Това, което се вижда по фламандската телевизия е предаването на един журналист, който беше в Украина цели 9 години и сега е изпратен обратно. Той е бил до Лугански другите области под контрол на, бежен, на, на борците за свобода няколко пъти. Казва, че нещата са много тревожни. Там няма върховенство на закона, погазват се човешките права, храната не достига, не достигат лекарства и няма а, как някой да стигне до тези хора, за да им помогне. Говорихме с хората, които се намират на края на разделителната линия и а, те наистина са много притеснени. Говорихме и с а, комисаря, който отговаря за това от страна на ОИСР и а, с колегите от ООН. Те имат доклад в рамките на над 100 страници за това, което се случва в Крим. Изключително много се притесняват по отношение на човешките права в Крим, защото нещата не само са ужасни по принцип, а се влушават от ден на ден. Така че наистина сме сериозно притеснени, трябва да продължим да се фокусираме върху този въпрос, въпреки че за нас е трудно да упражним въздействие върху украинското правителство. Трябва да направим онова, което можем, защото правителството след Майдан е пълно с добри намерения, но ние трябва да се опитаме да упражним въздействие върху агресора в тази ситуация. Ситуацията на украинско население в областта на Крим е проблемна. Има проблем с свободата на пресата. Много от пътищата, които са е отворени, защото Крим е независима и поради тази причина трябва да има свободен достъп до нея. Много от тези пътища, тези маршрути са блокирани съвсем наскоро и това до определена степен се дължи на факта, че има притеснения за това да се види, как, че може да се види тежкото състояние на целия регион, но това блокира и достъпа и изхода на хора до там нещата са проблемни и а, те допълнително влушават и так, така или иначе не е добрата економическа ситуация. Има опълчение срещу правителството. Има над 1 милион хора, които са разцелени, които имат нужда от помощ и ние вече говорихме за 160 хиляди бежанци, които се, да влезат в, които се опитват да влезнат в Европа, а в Украина в момента хората трябва да се справят с бежанска вълна от милион и половина. Така че не искаме да им окажем помощ финансова и практическа, защото те наистина отчаяно се нуждаят от такова подпомагане. Украина след Майдан – който започна като едно гражданско движение. След това идеята беше да се опитаме да създадем една нова Украина, една демократична европейска Украина, основаваща се върху нашите общи ценности. А тази нова Украина стана жертва на агресия, извършена от Русия. Всички ние знаем за това какво беше, какъв беше резултата. Искам ние да застанем зад хората, които искат нова Украина. Да им покажем своята подкрепа, да им отдадем необходимото уважение, да им покажем, че се спазват човешките права. Ние, както и комисията АФЕТ, трябва да продължим да работим, да се фокусираме върху Украина, върху гражданското общество там и трябва да гарантираме, че правим всичко, което можем, за да подпомогнем наистина активното гражданско общество там. Те искат да помогнат на хората, които са загубили своя дом. Има много доброволци, които се организират, разпространяват дрехи, лекарства на беженците и работят близо до разделителната линия. Там наистина е много трудно да се получи достъп до тези така необходими продукти и стоки. Аз съм наистина възхитен от усилията на активистите в Украина и вярвам, че трябва да ги подкрепим максимално. Благодаря много. Следващия колега. Благодаря. Председателю. Благодаря на всички. Мисля, че нашето посещение беше много навременно. И наистина оценявам усилията на колегата Ричард Холиц Вярвам, че имахме много открити и честни обмени на мнения с украинската страна. Всеки път, когато се срещнахме с тях и в Новопетровск, и в Киев, вярвам, че нашето посещение беше един добър пример на сътрудничество, а не на дублиране на усилията. Отидохме като част от мисията в източната част на Украина. И след това обменихме впечатления с колегите, които са останали в Киев към края на визитата. Наистина, от хуманитарна гледна точка ситуацията е много сложна. Не става въпрос само за това, че ситуацията е тежка от економическа и социална гледна точка. Искам да ви обясня за какъв тип економически неща ситуация говорим, пенсията е под 60 евро, средната заплата в Киев е под 200 евро. Така че от тук стартираме. Това е което имаме в момента. Наистина, нещата са много сложни от економическа гледна точка. Въпреки това обаче, аз лично виждам много сериозни усилия от страна на местните и национални власти ситуацията да се стабилизира. Общо казано, вярвам, че Украина в момента се строи, а не се разгражда. Независимо от това, че в момента има истинска война там, всеки ден виждаме доклади за загинали и ранени войници на източния фронт. Има сериозен проблем и с анексираните и окупирани територии, които преди това бяха основна част, т.е. гръбнака на индустриалното развитие на Украина. Въпреки това, преди две седмици аз бях заедно с колегите на една конференция, която беше посветена на сътрудничеството между Украина и Европейския съюз, така наречената ИЕС конференция. Имаше много панели с а, представители на правителството. Те наистина имаха блясък в очите, бяха пълни с ентусиазъм, започват от нулата. Има много бюрократичност, има много корупция, има вътрешни борби за надмощие, но тези млади хора, които са министри и които завеждат различни институции, мисля, показаха сериозен оптимизъм и заразиха и нас, за да видим, че Украина е готова да се движи напред. Кризата с беженците е огромна. Тя има сериозно въздействие върху източната и централната част на страната. И наистина условията, при които живеят в момента беженците в лагерите, са изключително примитивни. Наистина не мога да си представя как хора могат да живеят в почти голи стаи, празни стаи. Това е което видяхме с колегите. И въпреки това тези хора успяха да ни покажат някакъв оптимизъм. Това е невероятно. Невероятно е как хората могат да се справят с такава ситуация. И отново искам да ви обърна внимание, че има много и то отдавна установени неправителствени организации, които се занимават с човешки права, европейска интеграция, Срещнахме се с много от тях. Дори аз не мога да преборя колко такива непредъствени организации срещнахме по време на своето посещение. Един въпрос обаче е важен. Имаме достъп до независима обективна информация, която можем да сравним с официално представените данни говорим с тях и те открито ни споделят какви са положителните и отрицателните страни на процеса и наистина от Вследствие на това се създават все по-добри и по-добри доклади. Мисля, че трябва да подкрепим тези неправителствени организации, да ги поканим да участват в нашата работа тук в Брюксел и в Страсбург, за да могат да продължат а, своята дейност. Наистина, искам да отбележа чудесната помощ, която ни беше оказана от страна на европейската делегация и съответния посланник. Екипа там е чудесен, те могат да завършат своята работа на високо ниво и от тук нататък участието на Европейския съюз ще се засилва. Всъщност, госпожо председател, ние трябва да продължим с изслушванията за ситуацията с човешките права в Украина. Аз наистина оценявам сериозно желанието да се излезе с доклад и да се съберат на едно място всички доклади, които бяха изготвени, всички изслушвания, които бяха проведени. Това е чудесен пример за нашия непрекъснат ангажимент. Трябва да продължим да работим и с неправителствените организации. Информацията от тях е безценна, за да може докладите, които ние съставяме, да бъдат а, с много добро качество. И накрая, тъй като за момента ситуацията не изглежда да се подобрява, мисля, че идващата зима ще доведе до повече проблеми и всъщност ситуацията вероятно ще се влуши допълнително. Затова ние като част от групата за приятелство с Украина стартирахме благотворителна инициатива. Ще има разположени контейнери в Европейския парламент, за да може да оставите дрехи, и други полезни неща за беженците в източната ЦАС и се надяваме, че между октомври е, и началото на декември да помолим всички да бъдат достатъчно щедри, за да могат да помогнат на тези крайно нуждаещи се хора. Благодаря ви. Благодаря много. А сега Давам думата на външната служба от, е, Нана Корбияко. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите депутати, които се изказаха до тук. Както вече казахме, заседанието по човешкия диалог между Европейския съюз и Украина се проведе в същата в седмицата, в която се проведе и специалното посещение мисия в Украина, ние успяхме да участваме в една малка част от вашата програма с, е, и в заседанията с някои НГО-та, които имахте. Според мен, така както е, това, което каза господин Ховите, верния подход, а именно ние взаимно се подсилихме от това, е, от това, че бяхме заедно и засилихме този фокус върху аспекта права на човека. Проведахме задълбочени дискусии по диалога. Водили сме такива и по друг е, повод, но аз съвсем накратко тук бих искала да маркирам въпросите, които бяха засегнати по вътрешно разселените лица и кризата в източна Украина. Това е криза, която се случайна предимно в източна Украина от е, миналия септември. Това се отразява и на всички, които живеят около контактът, линията на контакт. Хуманитарното положение остава много тревожно. Над 5 милиона са засегнати от конфликта. Както бе казано вече, 1,4-1,5 милиона вътрешно разселени се намират в страната. Тази бройка на практика се отвоила е от януари тази година и това прави задачата на правителството много трудна. Имахме специална точка по вътрешно разселните в диалога. Няколко въпроса, които бяха споменати тук, бяха поставени и в дискусията. Говорихме за закона за вътрешно разселните, неговото прилагане и процеса на неговото коригиране и допълване, за да може да служи по-добре на нуждите. Засегнахме и необходимостта от съответното държавно подпомагане за вътрешно разселените лица, достъпа им до жизненно важни услуги, пенсии, помощи е, за безработица и възможности за преживяване и за е, работа, както и правото да гласуват в предстоящите избори в е, общността на разселените има и специална група хора с специални нужди, като да кажем с увреждания, както и роми. За да се стигне до тях и да се оттикне на техните нужди, е необходимо допълнително усилие. още повече се засилва необходимостта от такива след избухването на епидемия от е, детски паралич от началото на месеца в е, Украина. Международния съд, трибунал, това е нещо, което е много важно. Е, налага се да се ратифицира е, договора между Европейския съюз и Украина. Е, в диалога за отбрата на човека ние приветстваме подкрепата, която се получи в групата за Конституцията, като се внася в Конституцията специална клауза, която признава юрисдикцията на Международния наказателен съд. Украинските власти предприеха стъпки, които дават възможност на Международния съд да е, излиза с решение по престъпления срещу човека, извършени в Украина след е, февруари миналата година, 2014. Нашата служба, външната служба, следи много отблизо, пък и разбира се, Европейска делегация там също го прави. Конституционните измененията в Конституцията, които са свързани с съдебната власт. Бихме искали също така Венецианската комисия да проследи изпълнението на препоръките си. Въпросът по отчетността и борбата с е, малтретирането. Разследванията и това е свързано с разследванията на събитията в Майдан, на Майдан и е, правните последствия от това. Местните избори, както вече бе казано и от нас, има, а, имаше изявление от е, пред, върховния представител Могарини за това, че местните избори в Украина трябва да се проведат в цяла Украина, в всички части на страната, според украинското право и спазвайки международните стандарти. По хуманитарното положение, разбира се, трябва да се. Е, има какво да се прави там, и то много. Въпросът за достъп е във връзка с неконтролираните от правителството райони. Правителството предприело няколко стъпки да улесни достъпа е, на хуманитарна помощ до хората. Свободата на движението също беше тема в този диалог. И ние и вие трябва да следим много отблизо как, е, какви са последващите действия от страна на украинското правителство в бъдеще. И накрая, да обърна вниманието ви на това, че днес е една от е, заседанията на съда по делото Севченко в е, Русия и е, ние след, им, пращаме, имаме наблюдател на този процес. Европейски съюз има наблюдател. Имате ли въпроси към, е, по тази точка положението в Украина? Не. Сега следващата точка а това е подготовка за хуманитарната среща. Аз съм докладчик по този по тази тема. Не виждам да има някакъв проблем. Ще ви кажа с няколко думи за какво и да реч, именно за премоделиране на хуманитарната система, в която функционира вече 25 години и която се сблъска с изцяло нови предизвикателства. Това е един доклад за развитие, по който ние излизаме със становище, нашата подкомисия. Докладчика е господин Енрике Гереро – тази среща на върха, която беше по инициатива на генерал секретар на ООН, обявена 2012 година, Предполага се, че това ще бъде световна среща на върха. Ще се проведе на 12 и 13 май 16 в Истанбул. Както споменах, е, става дума за обновяване, актуализиране на хуманитарната система в цял свят, за да се да отговори тя на много по-сложните ситуации, които възникват напоследък, които не съществуваха при 25 години. Колкото до финансиране, смята се, че за момента световните нужди възлизат на около 20 милиарда долара. Тоест не става, сам, не става разбира се, само дума за пари, става дума и за това как да в световната хуманитарна система да се впишат някои елементи, компоненти като превенция, например, необходимостта да се защитава уязвимото население, деца, жени, болни, но също така и да се предостави възможности за обучение, т.е. отделни лица да имат възможност да се преборят с природни бедствия и други. Така че за момента, а момента е много удачен, много подходящ да се проведе такава среща на върха, особено предвид мигрантската вълна в Европа, от страни, които до голяма степен са развити. Тоест, криза в многобройни страни, криза, която вече е тропа на вратите на Европа и Европа е особено чувствителна към този въпрос. Така че бих искал да чуя какво е отношението към този доклад, а именно е, по отношение това премоделиране, префасониране на хуманитарния подход е, в, цялата, в целия свят е, с елемент защита на основните права. Да се посочат рисковете, опасностите и да се защитат и областят отделни лица. Това са основните елементи от доклада. Преди всичко комисията ДЕВЕ стои за този доклад и до 24 септември 2 часа, това е крайния срок, 14 часа, извинява се, 12 часа за измененията. Това е крайният срок за внасяне на изменения по доклада. Но, както казах, трябва да се съсочим върху защита на човешките права и сложността, значимостта на този аспект при, разр... при планиране и предприемане на нови световни хуманитарни акции – това се отнася е, до, и до всякакви политически действия, които са свързани с хуманитарни въпроси. Би трябвало тези принципи да бъдат отстоявани във всичко. Както споменах, това са основни елементи от е, нещата, измененията, които трябва да предлагаме. И особено в този момент, когато на границите на Европа десетки хиляди хора чакат, се борят за достъп в Европа. Особено сме чувствителни към въпроса. Ясно е, че Европа просто не е разбрала, не е вникнала в принципите и основната философия на защита на правата на човека. Начина по който... Това сочи начина по който се решава кризата в момента с беженците. Господин Ковачев е докладчик. Сянка иска думата. Благодаря за становището е, становището към доклада ДВ. Напълно съм съгласен с това, което казахте, че ние като е, сме изправени пред нови предизвикателства в хуманитарната политика и че е нужен и нов подход, е, следователно, така че отлична е идеята на генералния секретар на ООН за провеждането на този срещ, тази среща на върха. Трябва да намерим начини по-ефикасно да предоставяме хуманитарна помощ, трябва да се случим повече усилия е, в е, областта на образованието. Това, което ми се иска на мен да е, видя е да се полагат повече усилия от страна на международната общност за ефективната е, борба срещу е, контрабандата на хора, да се удари върху терористични групи, е, други организиращи транспортирането на бойци, терористи. И да се потърсят начини за прекъсване финансирането на подобни терористични организации, като например ИЗИС. Няколко напълно отчитам необходимостта политиката за равнопоставност на половете да фигурира там, но не толкова централно място да има. Има много други въпроси, които трябва също да бъдат отразени да се постави повече ударение върху образованието. Или четвърта точка, там повече да се наблегне на между, диалога между е, религиите. Също, защото смятаме, че това е много важно. Благодаря отново за свършената работа. Имате нашата подкрепа. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Арсович. Аз ще говоря от името на Патрис, който е нашия докладчик в сянка от Залде, и ще изчета неговото послание всъщност. Това е начинът по който той оценява доклада, който представихте току-що. Благодарен съм на докладчика Елена Валенчиано за този пълен и цялостен доклад, който отчита много основни аспекти от хуманитарната политика. Колкото до текста, моите изменения са в духа на смисъла на целия доклад, а именно обвързване на конкретни действия, свързани с развитие и защита на основните права, признани, признати и в хартите на ООН и на Европейския съюз. Това не е неоправдано, необосновано не заявление. Е, е, това е, е императив. Наложително е да се създадат условия за беженците, за да имат пълноценен живот. Ето защо осигуряване на услуги, свързани с половото и репродуктивно здраве, грижа за жени и момичета, засегнати от кризата. Това са основни моменти. Също времено предоставяне на санитарни условия, безопасна вода, питейна вода. Това са от решаващо значение за гарантиране правото на живот и човешко достоинство. Например, достъпа до животоспасяващи лекарства и основни здраво... грижи, е, здравни грижи. Това е един от проблемите. Осигуряването им не се свежда само до предоставянето на помощ на тези хора. Заедно с всички други аспекти на хуманитарната помощ, ние отиваме по-далеч от хумани... чиста хуманитарна помощ. Моята представа за хуманитарна политика е да се овластят човешките същества, да могат да се справят с ситуации на ужасяваща безпомощност и объркване. Това овластяване дава, дава, възможност хората проактивно да проявят своите способности, да успеят или да се превалят в тях, но да следват стремежите си, така както всички ние имаме възможност да го правим. Надявам се, че моите послания са достатъчно ясни защото аз и аз се ангажирам да положа всички усилия и да работя за отстояването им. Благодаря. Благодаря, господин Тамисмейкър. Благодаря, госпожа Валенсиано. От името на ЕКАРЕ благодаря на тези, които са, на съставителите на доклада. обещавам и уверявам ви, че ще работим много конструктивно, защото наистина даваме си сметка за това колко сериозно е хуманитарното предизвикателство. 60 милиона беженци по цял свят. Говорим за Украина, 5 милиона души и нуждат от хуманитарна помощ, 1,5 милион вътрешно разселени лица. Това наистина са масивни предизвикателства към цялата общност, е, към цялата световна общност, на които трябва да се намери отговор. Европейския съюз е, не може да остане безучастен. Разбира се, не може да реши сам всички тези проблеми. Ето защо ние подкрепяме генералния секретар на ОНЕ. И според мен трябва да направим всичко, тази среща на върха да не се превърне в още една говорилня, в поредната говорилня, която не предприема нищо и да излезе с конкретни препоръки. Така че предлагам да се ангажираме с всички нови партньори, които ще участват в тази среща на върха. Между прочим, това е намерението и на генералния секретар, както и да се обърне, насочи общественото внимание към проблема. Значи трябва да участваме в тази конференция, трябва да и вдигнем нивото до междуправителствена конференция по хуманитарните въпроси и бедствия, защото крайно време е да се вземем с тези проблеми на приисточника, там където са корените им. И е, надявам се, че и очаквам заключенията на, на, на генерална дирекция ЕКО по този въпрос. Perdón, el, sí digo que la DGECO nos va a explicar qué espera esta conferencia porque está con nosotros el señor. Генерална дирекция КОН ще обясни, е, ще ни каже няколко неща по е, тази, по е, тази конференция. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за вашето много пълно становище по въпроса и за дискусията. Сигурен съм, че много от въпроси, които се поставят в Европейски съюз, ще бъдат обсъдни тук в парламента, пък и нататък в подготвителния процес преди срещата на върха. Само да ви припомня, че комисията излезе с едно комюнике по световната среща. Имате е, брошура е, на темата. Това стана в началото на септември, когато се опитвахме да формулираме позицията си по срещата на глобалната среща на върха и да хуманитарната среща и да маркираме приоритетните области. Работа на вашата комисия, в естеството на работа на вашата комисия попада това, а именно принципите на хуманитарните действия и ефективността на системата предоставяне на хуманитарна помощ. От ваша гледна точка, разбира се, най-важните приоритетни области са да се определи първата област, е, хуманитарните принципи е, на неутралност, е, безпристрастност и независимост, хуманност и третата област, където бихме искали среща да постави защита, закрилата на по-централно място в хуманитарната система. Тук, където, тук хуманитарният елемент и елемента в права на човека се кръстосват, се пресичат. Изслушах дискусията и по Украина и Газа. Това сочи колко, до каква степен вашата комисия е, и работата и се препита с хуманитарни въпроси. Както казах, много добри неща чух, които заслужават подкрепа. Обучение, ние възнамеряваме да засилим финансирането на обучение в а, такива райони, както и предотвратяване на насилие а, между половете. Чух и призива за междуправителствен процес а, в. А, в рамките на хуманитарната среща на върха това е наистина открит процес, който включва и гражданското общество, не други заинтересовани страни. Целта не е една междуправителствена организация, която да преговаря и да се договаря, но не означава това, че е, след, последващата работа след срещата на върха не, не би могла да се официализира по този начин. И последният коментар, който беше свързан с хуманитарните принципи, като база за хуманитарни действия, всъщност това не е нищо ново за вас, а именно подхода, който се основава на нуждите. Ние се опитваме да го следваме. Разбира се, он е, се опитва да играе ролята на защитник, защита и в нашите програми ние прекарваме хуманитарното право като една червена нишка. Но трябва да внимаваме, когато говорим за животоспасяващи действия, защото обикновено е, това е в ръцете на държавите или е, отговарящите за въпросите на развитие. Благодаря. алгуна интервенция мас. Иска ли някой друг думата? Добре. 24 септември, крайен срок за изменения. Ще има представители на политическите групи. Някои от докладчиците в Сянка не успяха да дойдат. Но, знае, трябва, затова обявявам датата. Дебати до тази дата могат да се провеждат за повишаване качеството на този текст. И така стигаме до края на заседанието на комисията. Започваме заседанието на разширеното бюро. Много моля тези, които трябва да останат, а всички останали да напуснат.